Colleagues, good morning. Добро, утро, колеги. Преди да започнем с, гласуването, искам да поздравя колегите от Румъния, които са ни на гости. Те са от региона Галат. Има журналисти между тях. Е, добре дошли в нашата комисия. Е, във всички случаи е, ще ги поздравим, като дойдате още днес е, тук. И така, продължаваме с гласуването. Гласуваме по доклада бъдещето на регионалните летища и високоплавателните услуги. Това е доклада на господин Братборн. Всички ли имате вашите карти? Нека проверим. Нека видим колко от имаме тази седмица и така пробно гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. от ЕНП. Е, в момента при тях всичко е наред. Те са легитимно представени. Чудесно. И така, започваме с компромис 4. Гласуваме по, по компромис 4. Всички за, против, въздържали се. Прието е. Реги 12 за, против, въздържали се, прият. Реги 2 за, против, прието е. Реги 8 разделно гласуване, първата част, програмната рамка за, против, въздържали се. Нека проверим. Нека проверим гласуване електронно. Край на гласуването. Прието е. Втората част за. Против. Въздържали се. Прието е. 41. За. Против. Въздържали се. Прието е. Компромис 6. За. Против въздържали се, прието е. 43 за, против, въздържали се, отхвърляме. 44 и то като допълнение е за, против, въздържали се, отхвърляно е. 48 за, против, въздържали се, прието 47 е. за, против, въздържали се, прието е. Реге 3, разделно гласуване, първата част, more attractive, за това гласуваме за тези думи, за тази формулировка. А втората част е ще гласуваме. Ще гласуваме втората част. Първата част пада, защото приехме 47. И така, втората част за. Против. Прието е. 49. За. Против. стежали се. Прието е. Реги 5 за. Против. Въздържали се. Нека проверим електронно. Реги 5. Everybody voted. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърлено 50 е. за. Против въздържали се, прието е. 51 за, против, въздържали се. Нека проверим 51. Гласуваме електронно по 51. Everybody voted. Vote is closed. Край на гласуването.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 53 за, против, въздържали се, отхвърляме. 54 за, против, въздържали се. Нека проверим електронно. 54. Моля, гласувайте сега. Voted vote is closed. Край на гласуването. Прието. Компромис 7 за. против, въздържали се, прието. 61 на господин Маринеско за, против, въздържали се, прието. Може ли по-ясно да давате знак? Моята политическа група малко сте бавни в момента. Which one are we on now? 62, Mr. Sassol. 61. 62, е, извинявайте. За, против, прието. 63 за, против, въздържали се, прието. 64 за, против, въздържали се, прието. Сега Гласуваме целият параграф. 68 за. Против. Въздържали се. Нека проверим. 68 електронно. Край на гласуването. Отхвърлено. Сега минаваме на 66 на госпожа Лихтенбергер. Разделно гласуване. Гласуваме първата част. До Хойдженси за, против, въздържали се. Прието е втората част. За, против, прието е. 71. За, против, въздържали се, отхвърля. 72 за, против, отхвърля. 73 за, против, въздържали се, приета. 70, господин Бах, за, против, въздържали се, прието. Реки 4, за, против, въздържали се, прието е. 74 за, против, въздържали се, отхвърляме. Реги 6, раздел на гласуване поради НП. Първата част до uh, Calls on Building New Ones за, против, въздържали се, прието. Е. Втората част за, против, въздържали се. Нека проверим втората част. Моля, гласувайте сега. Гласувахте ли? Край на гласуването. Отхвърляме. 75 пада. 76 за, против, въздържали се, приятели. 77 Виждате как трябва да звучи италианската версия. Well, it... За <laughs> so, 77. Those in favor. 77. Гласуваме за 77. Против. Въздържали се. Прието е. Надявам се текста да е правилният. 78 за, против, въздържали се, отхвърлено. Компромис 8 за, против, въздържали се, прието. 82, госпожа Лихтенбергер, за, против, въздържали се, отхвърлено. Компромис 9, за, против, въздържали се, прието. Преминаваме към реги 7. Разделно гласуване първата част. Гласуваме само втората част. Приехме е, компромис 9, затова първата част пада. Гласуваме сега за втората част. На реги 7 за, против, въздържали се, прието. 33 за, против, въздържали се, прието. 39 за, против, въздържали се, отхвърляме. 95 за, против, въздържали се, отхвърляме. 100 за, против, въздържали се, прието. Преминаваме към 106 за, против, въздържали се, прието. 103 за, против, въздържали се, отхвърлено. 104 за, против, въздържали се. Мисля, че е прието, но нека проверим електронно. Моля, гласувайте сега. Гласуваме за 104. Everybody voted. Vote is closed. Край на гласуването. Прието. 107 за. против, въздържали се, прието. 108 за, против, въздържали се, отхвърлено. 29 пада, 109 за, против, въздържали се, отхвърлено. 28 пада, 105 гласуваме. Е, то всъщност пада. 104 е следващото, по което гласуваме. За, против. Нека проверим. 114. Моля, гласувайте сега по 114. Край на гласуването. Отхвърляне. 115. За. Против въздържали се при. 116, госпожа Ровикс, за, против, въздържали се. Нека проверим още веднъж. Мисля, че е прието, но нека проверим електронно. Гласувахте ли? Край на гласуването. Прието. 117, госпожа Лихтенбергер, за, против, въздържали се. Нека проверим още веднъж. Електронно. Everybody voted. Vote is closed. Край на гласуване. Отхвалено. 118 е, за. Против въздържали се, отхвърлен. 119 за, против, въздържали се, прието. Компромис 10 за, против, въздържали се, прието. 122 за, против, Въздържали се. Нека проверим. 122 електронно. Моля гласувайте. Everybody voted. Vote is closed. Край на гласуването. Отхвалено. 124 за. Против. Въздържали се. Отхвалено. 123 за против, въздържали се, прието. Е, нека проверим 123. Е, Край на гласуването. Прието. 125. Господин Рубикс. За. Против. Въздържали се. Отхвърляме. 126 за, против, въздържали се, прието. 127 за, против, Сто не беше прието. Започваме отново с 127. Гласуваме по 127 за против, въздържали се. Нека проверим електронно. Мисля, че е прието. Нека видим. Край на гласуването. Прието. 128, 129. Гласуваме заедно за, против, въздържали се, отхвърляне. Компромис 11. За. Против. Въздържали се. Прието. Реги 10. Реги 10. Следвата ме? За. Против. Въздържали се. Отхвърляме. Реги 11. За. Против. Въздържали се. отхвърляме. 137 за против, въздържали се, прието. 138 за, против, въздържали се, отхвърлено. Компромис 12 за, против, въздържали се, прието. 143 за, против, въздържали се, отхвърлено. 144 за, против, въздържали се, отхвърлям. 145 за, против, въздържали се. Нека проверим 145. Моля, гласувайте електронно. Everybody it, Vote is closed. Край на гласуването. Отхвърлено е. Съвсем за малко. 148 Са, против, въздържали се, прието. 150 за, против, въздържали се. Нека проверим. 150. Моля, гласувайте сега. Everybody voted. Всички ли гласуваха? Край на гласуване. и то пада поради равен брой гласове. 151 господин Сесоли са против, въздържали се, отхвърлено. 152 за, против, въздържали се, от се. 153 са против, въздържали се, приема се. 154 за, против, въздържали се, отхвърли се. Компромисът с основното изменение, представено от НП. Аз съм против този, това основно изменение, казва ораторът. Моля, е, кажете още веднъж. Аз съм против това устно изменение и ние не разбираме защо е, това устно изменение трябвало да бъде представено. Добре. Гласуваме по компромис едно без устното изменение. Който е за, моля да гласува против. Въздържали се, приема се.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 Отхвърлено. 18 за. Против. Отхвърлено. 20 за. Против. Въздържали се. Отхвърлено. 21 за. Против. Въздържали се. Прието. 24 за. Против. Въздържали се. Приема се. 23 за, против, въздържали се, приема се. 22 за, против, въздържали се, приема се. 20, 25 за, против, въздържали се, приема се. 27 за, против, въздържали се. Нека проверим 27. Revolted. The vote is closed. Край на гласуването. Та е отхвърлено с поради равен брой гласове. 30 за, против, въздържали се, приема се. 32 за, против, въздържали се, приема се. И крайното гласуване. Моля, гласувайте сега. Everybody voted. The vote is closed. Край на гласуването. 39 за, 3 против, няма въздържали се. Поздравление за докладчика. Next. Where's the voting list Next is Mr. Следващия доклад е на господин Кемчан. Финансиране на инфраструктурни проекти за конкурентоспособност и иновация 2007-2013 и трансевропейските енергийни и транспортни мрежи. Изменение 17 и 19 гласуваме заедно за, против, въздържали се, приема се. Изменение 18 за, против, въздържали се, отхвърля се. 20 до 22 заедно с устно изменение към 22. Някой против ли е?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 Изменение 13 в допълнение към изменение 3. Моля, гласувайте електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. 14. Those against. Против. Въздържали се. Приема се. 15 за. Против. Въздържали се. Може ли да проверим 15 по електронен път? Моля, гласувайте. 15. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 16 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Окончателно гласуване. Моля, гласувайте по електронен път. Край на гласуването. Всички гласувахте ли последен шанс? Край на гласуването. 35 за, 3 против, 3 въздържали се. Приема се. Поздравления за господин Канця. Have we got the budget rapporteur here yet? Just checking on whether the general budget rapporteur is да видим сега докладчика за бюджета дали е тук. I

Okay, colleagues, can I reconvene the meeting and Колеги, нека сега да започнем пак. Добре дошъл на главния докладчик, господин а, Лавия, на нашата комисия за транспорт и туризъм. Единственото, което мога да ви кажа, господин Лавио, е, че нашата комисия е най-добра в парламента или една от най-добрите, Особено като е, ни дават е, милиарди евро, изведнъж ставаме много приятелски настроени. И очакваме сега да ни обясните какво се случва. Заповядайте. Благодаря. Добър ден, скъпи колеги. Благодаря ви за възможността да участвам в това заседание в качеството ми на генерален докладчик е, по бюджета, за да представя нашите приоритети, нашите виждания по бюджета, а също и по основните насоки. Извинявайте, е, звукът беше лош, защото оратора не използваше включен микрофон. И така повтарям още веднъж. чрез срещите с колегите в отделните парламентарни комисии. Ние бихме желали да включим всички активно в процедурата по изготвяне на бюджета и многогодишната рамка за 2014-2020. Знаете, че 2013 е последната година от настоящата е, финансова рамка. Когато говорим за финансовата перспектива, обикновено в началото се предвиждат е, много задължения. Е, след това вече в хода на изпълнение на бюджета трябва да се извършат и плащанията за а, е, предходния период или по-скоро настоящия период, който изтича скоро, трябва е, да извършим още много плащания. И тези а, е, плащания стават а, все по-големи с всяка измината година, тъй като програмите вече много бързо се развиват в тази по-крайна фаза и съответно и плащанията по тях нарастват. В условията на криза някои от държавите членки очевидно не са навлезли в подробности около функционирането на бюджета и на многогодишната финансова рамка. По тази причина се оказва, че и е, исканията за плащания от 50 е, милиарда миналата година от страна на държавите членки не могат да бъдат покрити изцяло, тъй като не са предвидени съответните средства. Няма средства на лице. Миналата седмица чухме един доклад за регионалната политика, от който ставаше ясно, че много държави членки не могат да извършват плащанията си по редица програми, тъй като не разполагат със съответните средства. В е, комисиите вече обсъдихме проекта бюджета за 2013 година и е, естествено това става на основата на финансовото състояние към момента. Изготвени са и е, насоки за действие. Не можем да навлезем в е, конкретните приоритети на всяка парламентарна комисия, но при всички положения ще отчитаме вижданията на колегите от парламентарните комисии, за да можем да определим е, техните по-конкретни приоритети. При всички положения економическият растеж и заетостта, най-вече заетост сред младите хора е, е нещо изключително важно и това е един от общите приоритети за нас. Като генерален докладчик аз трябва да знае естествено докъде са стигнали отделните програми които влизат във вашия ресур, ресор и как изглежда общата стратегия на комисията. Важно е, естествено, да предвидим всички средства за съответните бюджетни редове. като парламентарна комисия, отговаряща за транспорта и туризма, вие имате интерес по отношение на определени бюджетни редове. Но инак в общия доклад за бюджета ние не можем да, се, е, да навлезем в е, подробности. Можем е, да направим един общ преглед и анализ на средствата, които все още не са изчерпани и на онези, при които се наблюдава ясен бюджетен дефицит. Така че бихме могли да е, формулираме не само положителни, но и отрицателни приоритети за бюджета на Европейския парламент. Ето това е, са нашите намерения. Нека да поговорим сега и за основните пилотни проекти и мерки. Пилотните проекти са един от традиционните приоритети на Европейския парламент. Подготвителните мерки и пилотните проекти би трябвало да се подготвят е, от е, парламентарните комисии и след това да влязат в бюджетната комисия до края на май, така че в началото на юни ние да можем вече да ставим картина на всичко това, което би могло да се приеме, защото за него се предвижда и добро изпълнение. Естествено, трябва да си дадем сметка, че разполагаме с по-малко финансови ресурси, но е, точно по тази причина смятаме, че трябва да работим по-ефективно и да извършим същата работа, е, макар и с по-малко ресурси. И така, до 25 април ние ще имаме представа е, за бюджетните задължения и плащания по всеки бюджетен ред ще е, получим и вижданията на отделните парламентарни комисии за техните конкретни приоритети и надявам се е, след това вече до края на годината да имаме един уравновесен бюджет. Благодаря, господин Лавия, господин Рикей. To Jazeen, you're the rapper. Sorry, I'm getting my years mixed up. Jazeen, Mrs. Eh, Meissner. Kein Problem, ja, vielen Dank, Brian. Es ist auch so, dass... Госпожа Майснер, няма проблем. Доминик е, е, е, познат на всички ни като човек, който разбира от бюджет, е, но е, сега аз ще говоря. Благодаря на господин Лавия за това, че е тук и е, готов да разговаря с нас по отношение на бюджета. Става дума за нова процедура Естествено, че е, бюджетната комисия ще представлява вижданията на парламента като цяло, е, но е, похвално е това, че общия докладчик на парламента се среща с колегите си от отделните парламентарни комисии. Ясно е, че държавите членки искат да съкретат средствата предвидени за бюджета, но същевременно времено Става дума за един европейски бюджет, който отново се разпределя между държавите членки. И ако ние желаем да разполагаме с малко повече финансови е, средства в рамките на европейския бюджет, то е поради факта, че отново искаме да осъществим повече мероприятия и повече проекти за държавите членки. В Европейския съюз ние е, Имаме не само държави членки, но имаме и определени правомощия съгласно Лисабонския договор като Европейски парламент. Знаем, че в условията на криза е, бюджетът е, се съкръщава, ресурсите стават все по-малко, но това е, е неизбежно. Говорихме и във връзка с доклада за регионална политика за това, че все още има средства, предвидени за плащания, които не са реализирани. Ние смятаме, че по отношение на транспорта ние се нуждаем от проекти, които действително могат да бъдат довършени и да дадат резултати, да дадат добавена стойност. Нямаме нужда от строителни площадки, които остават строителни площадки вовек веки веков. И проектът никога не приключва. Хубаво би било да знаем къде точно са изразходваните средства, у нези, които не са освоени, за да можем да предвидим съответно по-разумни и по-целенасочени действия в контекста на стратегията Европа 2020. Важно е, е именно по посока на целите от Европа 2020 да насочим средствата. Естествено, ние ще трябва да изчакаме да видим какво точно ще получим от комисията като информация. Да, държавите членки е, съкратиха е, средствата, предвидени за изпълнителните агенции в областта на транспорта, Макар, че агенциите, европейските агенции в областта на транспорта имат много повече задачи, отколкото преди, когато разполагаха с повече средства. Още нещо. Междувременно ние е, имаме правомощи и по отношение на туризма в бюджета имаше предвидени средства и в бюджета за тази година, но би трябвало да разполагаме с малко по-точни данни за освоените средства по отношение на туризма за тази година, за да можем да предвидим по-добре изразходването на средствата за следващата година. Така че е, по отношение на туризма ние все още нямаме много опит, тъй като това е ново правомощие за нашата комисия. Е, по отношение на транспорта имаме много повече опит и повече информация. Системата Connecting Europe свързване на е, Европа предвижда около 40 милиарда евро като цяло Държавите членки смятат да съкретат тази сума, да я намалят. От една страна обаче е, предстои е, и вече отчасти е започнала началната проектна фаза, е, след което ще се опитаме естествено да генерираме повече средства и от частни инвеститори, т.е. да съберем и частни капитали но собствени ресурси за Connecting Europe ще ни бъдат необходими при всички положения и колкото повече, толкова по-добре. Това за сега от мен. Предполагам, че и колегите ще имат доста е, предложения. Но още веднъж повтарям, много-много благодаря на генералния докладчик на парламента за това, че е тук, за да изслуша нашите виждания. Благодаря, господин Рике. Благодаря. Благодаря на Джани за това, че е тук е, сред нас. Е, мисля, че е много важно да имаме представителя на комисията от бюджета тук, защото от една страна виждаме и общата визия и е, конкретните тематики. Искам да подчертая няколко момента. Първо, Джани изтъкна това, че има новост, има пропуски в тези 15 милиарда пропуски в плащанията, където не са изчистени плащания за 2011 година което затруднява и съответните дейности в регионалната политика. Първо искам да кажа, че тези е, проблеми с плащанията са свързани и с начина на изпълняване на регионалните политики преди да се стигне до плащанията. Е, особено сега, когато стигаме в последния етап е, на многогодишната финансова рамка. Специално в транспорта проектите си разходват средствата доста регулярно, за разлика от други проекти, където това не се случва. Е, за това е добре да се е, види е, къде са тези пропуски, защото те твърде затрудняват затрудняват процеса. Тези закъснени, пла, закъсняли плащания от 10 до 15 милиарда ще останат в бюджета 2012. Те отговарят и на плащанията, които не са били извършени в преходните години и които средства се върнаха в е, бюджетите на страните членки. И сега тези страни, които си прибраха парите тогава, нямат голямо желание да, ги, да отделят същите средства за плащания за 2012. Съответните пропуски в е, подготовката на пилотните проекти също ще се окажат сериозно обреме. Много е, неудачен факта, е, че именно в областта на туризма, сега когато туризма получава нова тежест в Европа, новите действия се е, базират основно на пилотни проекти и че в и е проблемен факта, че в бюджета не се отделя, не се прави е, ясна разлика между други дейности и туризма по отношение на отделянето на средства. Е, за съжаление, така беше в предходните два бюджета и в момента отново туризмът не е отделен на страна. Във всички случаи това ще има отражение върху пилотните проекти и подготвителните действия, най-вече за туризма, защото това е една нова компетенция. Надявам се, че е, по, няма същото да се случи за интегрираната морска политика, която отново е, се разхвърля в е, многогодишната финансова рамка. Проблема с агенциите е много сложен, особено свързан с транспорта, защото те са основна, основно действащо лице в това отношение и винаги са под егидата на съвета и съвета има склонност да действа в посока на намаляване на бюджета. И сега, когато имаме нова политика за туризма, нова изпълнителна политика или отношение към агенциите, тези неща са проблематични и затова обръщам внимание на докладчика за тях. За нас това е едно сериозно бреме. И е, накрая, ако мога да кажа, е, разходването на кредитите от бюджетните средства е сериозно занимание както за туризма, така и за агенциите и е, би трябвало да се отчитат и затрудненията на нашата агенция за транспорта. Накрая, нека да кажа, че споделяме политическите безпокойства на парламента, особено на Комисията по бюджета за това какво се случва с политиката на растеж и създаване на работни места. Това се отразява на политиката към стратегия 2020, защото туризмът е един от сериозен фактор, който създава директно работни места и където много ясно се отразява конкурентоспособността. Ние искаме да има заетост, искаме да се създават работни е, места, искаме да работим за стратегия 2020, но бюджетът в нашите области не е достатъчен, за да работим за економически растеж и конкурентна способност. Председателят, госпожа Рубия за социалистите и демократите. Президенте, bueno, muchas gracias благодаря, господин председател. Благодаря на генералния докладчик на парламента. Много ми харесва тази процедура на допитване до всички парламентарни комисии при изготвяне на проекто бюджета. Защото парламентарните комисии обикновено работят по политически теми, но понякога забравят, че е, съответните политики се нуждаят естествено от финансиране и това финансиране е с бюджетни средства. Така че ето по този начин ни напомняте, че трябва да мислим непрекъснато и за е, финансирането на съответните мерки. Тези от нас, които работят и в бюджетната комисия, знаят, че преговорите през 2012 година ще бъдат особено сложни. 2013 година е последната от финансовата перспектива и представлява същевременно и крайната фаза по финансиране на определени проекти и програми. Така че е, още през 2012 година сме установили е, едно солидно забавяне, едни 11 милиарда евро, които за съжаление е, са изостанали и не само през 2012 година ще имаме проблеми с финансирането в рамките на бюджета и ще се наложи, може би, коригиращ бюджет, но и през 2013 няма да сме излезли от кризата. Това е ясно. Съветът е, настоява за едни рекордни съкръщения на бюджетни средства. Всички сме наясно предвиждат се едни 12 милиарда е, по-малко. Е, ако питате съвета, това е невероятно много обаче. Така че ние се нуждаем тук в парламента от една активна подкрепа от страна на всички парламентарни комисии, за да можем да защитим позицията на парламента. Навлизаме в един много сложен период. Трябва да сме наясно с това. И така говорихме и току-що за основните насоки и миналата и, и в началото на днешния ден имахме едно съседание, за което говорихме по пилотните проекти. Това е тема, която стои в центъра на вниманието ни, защото е изключително важна. Важна е от гледна точка на финансирането. Ние трябва да си набавим необходимите средства. И за да постигнем целите по отделните мерки и пилотни проекти, са ни необходими финансови средства. Налага се да мислим и за други източници на средства през следващите години. Не можем обаче през 2-3 години да се предлагат нови идеи и да се изоставят старите е, идеи намерения, включително и започнати вече проекти и програми. Трябва е, да работим така на основата на принципа за устойчивост, устойчив транспорт. Естествено, че бихме могли да изчакаме е, информацията от комисията, но основната посока е ясна. Пред да дам думата на госпожа Дорани за зелените. Добре дошли на а, наши посетители в а, парламента от Хамбург. Ето сега ще чуете как плащаме за всичко. Тук точно дискутираме бюджета. Добре дошли на гостите от а, Хамбург. Госпожа Дюран. Благодаря. Аз е, подкрепям бележките на колегите, изказали се преди мен. И за мен също голямо безпокойство е именно този нездостиг от 15 милиарда и действително е, съветът всеки път ни взема за заложници с кредитите по плащания закъсненията са много обезпокоителни и опасни за проектите. В дискусиите, които провеждаме за бюджета и окончателно с съвета в рамките на триалога, се надяваме, че е, облигациите по проекти няма да ни се размахват отново, като поредната примамка, за да преглътнем закъсненията. Ние сега обсъждаме е, тези проекти, по които ще се пускат облигации. Ясно е, че това ще са съвсем ограничени области, но се надявам, че да е добре да покажем ясно, че има и други начини на плащане и да не позволим тези непрекъснати закъснения. Също а, не бива да оставяме именно транспорта да е този, който да страда от това има ли средства или не. Като има да даваме, като няма да свиваме коланите. Последната година от многогодишната финансова рамка трябва да ни даде възможност да изградим и визията за по-нататъка, а не да свиваме е, средствата точно в последната година. Тоест е, бюджета от 2013 година трябва да ни е, даде възможност да направим една стъпка, един мост към следващата финансова рамка. Надявам се, че докладчиците и на двете наши групи ще имат е, възможност да действат заедно именно за да защитят нашите нужди от бюджет. Господин Зила. Savu uzstāšanos е, ierobežot ar, ar tām lietām, ko mums šodien mēs diskutējam transporta komitejas kontekstā. Аз искам да се присъединя към изказванията на колегите. Uh, но ние тук засягаме някои теми, обаче пропускаме други. Що се отнася до транспорта, пилотните проекти и подготвителните дейности, ние имаме опит в тази област и знаем много добре, че тези пилотни проекти – са малко необичани деца. Не искам нищо да лошо да кажа за изпълнителните власти, но в края на краищата ние трябва да сме наясно как стои положението с трите проекта, които в момента се изпълняват. Единият е свързан с транспорта, два с туризма. Трябва да знаем, те ще продължават ли или не, ще се подготвят ли нови проекти. От името на консерваторите и реформаторите мога да ви кажа, че ние сме много резервирани, нямаме желание да се увеличават ангажиментите за плащания за, национа... за агенциите, защото на национално ниво се правят економии за заплащане, заплащане на заплати и тогава такива економии трябва да могат да бъдат направени и на европейско ниво. За 2013 година има съответно финансиране за програмата Марко Поло, за единно, е, системата Сезар за единно европейско небе. И аз считам, че е изключително важно за нашата група на консерваторите и реформаторите да имаме отношения по тази тема. Господин Фиданза. Благодаря, господин председател. Искам съвсем накратко да кажа нещо. Абсолютно съм съгласен с колежката Майснер и с докладчика. Нещо за туризма обаче искам да кажа. Нещо, което каза господин Лавия. Е, мога да по подчертая това, което каза Доминик Рике. В е, нашата комисия не смятаме, че трябва да изготвим коми... Е, становище по, по Космос, малките и средни предприятия. ИТРА отговаря за този въпрос. Ресурсите за туризма за 2014 и 2020 година, за този период, също се отнасят към тази комисия. Там има един проект за Космет. Предвидени са, са, предвидени са 31 милиона евро за проекти в областта на туризма. Искам да изразя едно и желание тук и се надявам то да бъде подкрепено от колегите, който ние няма да имаме становище по Космет, но въпреки това ние може да, го, да работим заедно с ИТРЕ и в това сътрудничество може да потвърдим отделянето на тези 31 милиона. Е, ние не смятаме, че тази сума може да бъде и трябва да бъде разделена на 27 държави членки и по-скоро тези средства трябва да бъдат използвани за проекти, с с е, до европейска добавена стойност. Тази част на космет е особено важна, която се отнася до туризма и до малките и средни предприятия. Благодаря, господин президент. Аз искам да кажа на колегите, от Комисията по бюджета, че не става дума само за бюджет за 2013 година, но и за 2014 година. Защото цифрите, които е, залагаме е, за 2013 година ще въжат вероятно и за 2014 година, ако не може да се споразумеем за многогодишната финансова програма. Това означава обаче евентуални допълнителни трудности. При преговорите от миналата година, ноември 2011 година, стигнахме до именно ситуацията, която имам предвид. Нямахме средства за плащанията, тъй като комисията е, беше направила погрешни изчисления, липсваха 1,5 милиарда евро. А и съвета не искаше да даде 500 милиона евро за е, бюджетните кредити за поети задължения. Е, това беше ситуацията, в която се озовахме. За това трябва много да внимаваме тази ситуация да не се повтори, да, да изпълним обещанията, които поехме тогава бюджета за 2012 година не бива да се обвързват с преговорите за 2013 година. Трябва да се изпълнят определени условия. Изключително е важно а промяната на бюджета за 2012 година да, да включат е, сумите, е, които са висящи и да се приключат тези преговори преди да почнат преговорите за 2013 година. Иначе ние знаем нашите приоритети, които са е, важни за, нашия, за нашата комисия Галилео, проектите за ТНТ единното европейско въздушно пространство. Това са нашите приоритети и те трябва да бъдат отразени в бюджета. Още веднъж обаче искам да подчертая, че за, за нас е много важно преговорите да са много строги, да са много упорите и парламента трябва да отстоява своята позиция категорично и еднозначно. Защото, както казах, тези средства ще се отразят и на бюджета 2014 година, а ние няма право да се откажем от приоритетите, които вече сме поставили. Председателят, само няколко думи от моя страна. Аз искам да, да се присъединя към колегите, които говориха за приоритизацията в областта на транспорта. В стратегията 2020 ние сме заложили желанието си да поощрим заетостта в областта на транспорта. Но с криз, кризата, кризата подчерта необходимостта да сме още по-критични към тези въпроси, към тази област. Парламента изготвя доклада за различни стратегии и в тези доклади ние може би имаме не повече от три страници, но хората разбират, че транспорта е важна област и може да, да допринесе много до, за увеличаване на заетостта и за увеличаване на ръста. Подобряването на инфраструктурата е дългосрочна дейност. В бюджетни, от бюджетна перспектива, мога да кажа, че е първата година, когато аз започнах работата си в парламент и трябваше да, да убедя колегите от бюджетната комисия че транспортът е област, в която нещата се случват бавно, не могат средствата да се оползотворят от днес за утре. Така че, когато парите се дават, трябва известно време, докато те се оползотворят. Единното европейско въздушно пространство, мрежите ТНТ, това са приоритетите, но това, което е важно, това е трансграничния елемент. в миналото проекта ТНТ нямаше голям успех, но имаше един проект, който... Но този проект се доминираше от национални съображение. Ние трябва да имаме една концепция за пенти, която е европейска, е концепция за трансевропейските транспортни мрежи. Аз а, не се интересувам от средства за национални схеми в рамките на държавите членки, които не дават европейска добавена стойност. Това, което ние искаме е европейски средства за схеми, които произвеждат европейска добавена стойност. Железопътният транспорт е класически пример. Ние имаме все още влакове, които не могат да преминават <clears throat> националните е, граници поради разлика в е, напрежението, поради разлика в релсите и така нататък. Най-различни ограничения пречат за това. Е, и това е само една от многото области, където се налага допълнителна работа. Там, където може да помогнем е, да се е, е, там, където може да, да помогнем, ние ще го направим, да, а именно да, нашите приоритети да бъдат отразени подобаващо в бюджета. Причина, поради която аз не бих искал да правя доклад за бюджета е защото става дума за пари. Всеки се страхува да не му се отнемат парите, например да не се отнемат пари от селското стопанство. Селското стопанство поема около процента от целия бюджет в Европейския съюз. Но въпреки това, селско-стопанския сектор не е поставен на пазарни начала. Това е, чудо, ако това се случи, но така или иначе, господин Лавия, давам ви думата за заключителни бележки. Президенте, лултимо riferimento Благодаря, господин председател. Говорихте току-що за финансирането на селското стопанство и на мен ми беше също на езика да го кажа, но нека да оставим сега селското стопанство на страна. Ще говорим за него с членовете на комисията Агри. И така, Важно е, е да се провеждат естествено тези срещи. Те ми помагат на мен, за да разбера реалността по-добре и същевременно да представя и моите приоритети. Вие, господин председател, казвате, че транспортът е сектор, в който винаги има разлика във времето между поемането на задължения и извършването на плащанията. Но в момента ние имаме е, едно доста солидно изоставане по отношение на плащанията, които все още предстои да се извършат. Става дума за милиарди евро програми, които са започнали да действат, които вече вървят с пълна сила и естествено, че тези плащания трябва да се довършат. Исканията на комисиите ще постъпят при нас и ние се надяваме, че до 25 април вече ще разполагаме с тези искания. Естествено, че това не означава, че е, вие трябва да бъдете особено скромни, просто защото този път има по-малко средства. Напротив, бъдете амбициозни, но след това предстои един сложен трилог при който ще се борим да получим бюджет, е, който да отговори на нашите очаквания. Казах ви, че 2013 година бюджетът ще бъде по-особен. Е, в него ще има елементи и от 2012 от бюджета, е, но е възможно така, този характер да се запази и през 2014 година. През 2013 година приключваме с финансовата перспектива и финансовата рамка 2007-2013. През 2014 година предстои да започнем с нова финансова перспектива. Да се надяваме, че ще сме приключили. Ако нещо трябва да прехвърляме нещо към 2014 и по-нататък. Хубаво е във всеки случай да знаем и да получим тази точна информация от комисията дали започнатите и доведени до някъде програми ще продължат да се изпълняват. Трябва ли да продължат? Трябва ли да се предвиждат по-нататък средства? Като цяло картината за сега не е много оптимистична, що се отнася до съотношението между поети задължения и извършени плащания. Държавите членки също не са склонни да отпускат много средства. Вие знаете, че имаме нови правомощия съгласно Лисабонския договор. Също времено тези правомощия не са подкрепени с допълнителни финансови средства. Това означава, че по някакъв начин е, през следващата финансова перспектива ще трябва да се е, справяме и с по-малко финанси. Но е, тези приоритети, от които не можем да отстъпим, тези пилотни проекти, програми и така нататък, които сме започнали от е, Галилео, Цезар, Марко Пол и така нататък, те ще продължат, естествено. Ще се опитаме по някакъв начин да а, ги подсигурим с наличните средства. Така че е, очакваме вашите предложения във връзка с приоритетите. Съвсем конкретни трябва да бъдат исканията за конкретните бюджетни редове. Но е, трябва да знаете, че няма да можем да одобрим всичко. Има проблеми поради кризата. Така че най-много плюс Хикс ще получим от съвета. Ние междувременно вече сме казали, че няма да приемем никакви а, линейни съкръщения, т.е. съкръщения по бюджетните редове. В никакъв случай няма да допуснем съвета да прехвърли горещия картоф на нас тук в парламента. Ако съветът смята да действа именно по един подобен начин, очевидно ще си поеме и отговорността. Благодаря. Оп, Благодаря, господин Лавия. Нашият докладчик, госпожа Майснер и докладчиците в Сянка ще поддържат връзка с вас по време на целият процес. Отново много благодарности. И сега преминаваме към следващата точка Трансевропейска енергийна инфраструктура, доклада на господин Марчиен Кевич. Извинете ме малко за закъснението, но ето сега имате думата. Bardzo dziękuję Panie Przewodniczący. Drodzy koledzy, przedmiotowo właściwym tematem naszych rozważań благодаря. Темата, която обсъждаме днес. Гваранции спойнега działania транспорту również добре mieć развинен... Е трансевропейските мрежи, особено енергийните такива. Тоест не е съкръщението ТЕН-Т, а ТЕН-Е, енергийни мрежи. Тези мрежи ще създадат възможност и за по-голям и по-бърз растеж на економиката, защото е, подаването на енергия естествено е от полза за економиката. Затова е необходимо и да се обнови е, и транспортната и енергийната инфраструктура на Европа. Предложена е нова процедура за ускоряване на нещата. От миналата година датира това предложение за финансовата перспектива до 2020 година, като се дава предложение за финансовия механизъм за свързване на Европа, т.е. развиване на транспортни и енергийни мрежи. 9,1 милиарда от наличните средства се отделят за енергийните мрежи. Ние трябва да търсиме съвместимост, синергия между е, развитието на енергийните и транспортни мрежи в Европа трябва също така да се ускорят и процедурите за предоставяне на средства и концесии за разработване на съвместни проекти за енергийни и транспортни коридори. Надяваме се, че комисията е за тези трансгранични проекти. Други проблеми, които се очертават, са доставките на суров петрол и газ по тръбопроводи към Европа. В момента тези доставки са главно по сухоземен, железопътен и морски транспорт, но има възможности и предпоставки това да бъде променено. 80% от е, суровият е, петрол се пренася с е, танкери, например. А търсенето е, на суров петрол в страните членки ще се увеличи с над 7%. И петролът ще е все по-голяма, ще се, газът ще бъде все по-голяма част от, енерги, от структурата на енергийното потребление в Европа. Затова трябва да се търсят и възможности за на, разнообразяване на доставките. А, що се отнася от тръбопровода дружба и извеждането му от действие, всеки момент има проблеми с а, отсечките му в определени страни. В Балтийско море е средно между 1000 и 1500, 500 и 1500 танкера минават с а, огромно количество, а, които пренасят огромно количество нефт. Това би трябвало да се намали, защото така ще намалиме опасността от разливания на нефт и ще намалим и въглеродните емисии. Т.е. ще търсиме и устойчиво развитие. Употребата на газ е именно един такъв елемент за устойчиво развитие, който може да допринесе за по-ефективна дейност по отношение и на енергетиката. Втечнения е, природен газ и слестения природен газ са, един от, са едни от възможностите да се развива екологосъобразна и енергетика и транспорт. Но за да постигнем това, трябва да имаме съответните инфраструктури, трябва да има по-добри връзки между националните мрежи и също така да бъдат е, изградени терминали, особено с гъстен природен газ. Това са основните моменти, поне според нас. Също така трябва да сложим акцента на е, връзките за при възможностите за внос е, на газ, особено през Балтийско море, става дума за създаване на синергии между европейски инфраструктурни е, проекти за транспорт и за енергетика, при които се отчитат и е, екологични фактори. Трябва да се разработи също и да се доразвие съществуващата система от тръбопроводи в Европейския съюз. да се подобрят е, връзките между старите 15 страни членки и новите 12, както и да се разработят нови мрежи. Трябва също да се намери начин за намаляване на риска от забърсяване на природната среда в резултат на определени е, инциденти. Е, доставките на природен газ е, трябва да са достатъчно устойчиви защото и употребата на газ е устойчива. Ние трябва да подкрепим а, този вид доставки и трябва да търсим достатъчно гъвкава система на транспортни мрежи. Благодаря, госпожа Тика от Социалистите и Демократите. Uh, Благодаря, господин председател. Аз съм uh, докладчик в сянка за Социалисти и Демократи. И в това мое качество ще направя някои забележки. Енергийните мрежи трябва на всяка цена да се модернизират, за да отговарят на нарастващите изисквания и потребности. Това вече засяга и енергийната мрежа, и енергийния микс. Необходими са ни устойчиви доставки, устойчиво енерго и газоснабдяване. Затова се повишават е, изискванията към е, мрежите, необходими са ни е, надежни мрежи, необходими са ни съответните съоръжения за съхранение за сгъстен и втечнен природен газ. Комисията бе възложила едно изследване, което показва какви са инвестициите в тази сфера до 200 хиляди е, милиарда са ни необходими за развитие на енерго мрежите за високо напрежение, както по отнош... става дума за е, свързване по земята и под земята, както и в е, е, морските води. Е, Става дума и за тръбопроводни, е, далекопроводи, е, е, които също са включени в този обем от инвестиции до 2020 година. Очакват се, освен това, увеличение от около 30% в условията на криза и нарастващи цени. Така че е, особено важно е да имаме е, една добра надежна мрежа в единния пазар, която да достига и до най-отдалечените места на Обединена Европа. Трябва да залагаме естествено и на новите енергийни източници, които ще ни помогнат да изпълним задачите не само по отношение на устойчивият е, растеж, но и по отношение на екологичните ни цели. Необходимо е да повишаваме енергийната ефективност, възобновяемите енергийни източници и връзката между отделните енергийни мрежи също, между системните връзки. 12 са основните коридори и пилотни проекти във връзка с тях, като те са разпределени в 7 инфраструктурни категории, които са от общ интерес би трябвало да се използва една определена методика за анализ на разходите и ползите по отношение на проектите в енергийната и газовата сфера, които са от общ интерес. Необходими са както по отношение на изследванията, така и по отношение на конкретните е, мерки на практика, е, съответните средства, да. И те трябва да се предвидят в е, дългосрочен план. Много е важно, естествено, да заложим отново на едни модерни технологии, които са свързани с отделянето на много по-малко емисии. Като пример ще дам само електроавтомобилите. Енергията, която се произвежда с възобновяеми източници, обикновенно действа на национално и регионално равнище. Би трябвало да увеличим използването на възобновяемите източници, да използваме потенциала, който те предлагат е, много по-пълно и е, да използваме е, тази енергия от възобновяеми енергийни източници в електродвигателите, които са двигателите на бъдещето. А сега Черноморския район – който е много важен от гледна точка на енерго и газоснабдяването на Европа. Необходима е политика на независимост на доставките на, новите, на новия път на трасетата. Ще спомена и най-вече южната част на този черноморски район. Набуко, но и други проекти са изключително важни. Тръбопроводите през Адриатика, които преминават през Турция, през Италия и идват от Азербайджан, Грузия, Армения. Това са изключително важни проекти, които преминават през отчасти или изцяло през Черноморския регион. Много важно е развитието на големите пристанища в Европейския съюз, господин председател. Скъпи колеги, необходими са ни нови терминали за е, и нови съоръжения за съхранение на втечнен природен газ. Необходима ни е диверсификация на енергийните източници, но и е, устойчивост по отношение на трасетата на тръбопроводите. Благодаря на докладчика за предложенията, които е направил. Благодаря. Искам да напомня на колегите, че закъсняваме. Госпожа Майснер има думата. Благодаря, господин председател. Аз ще се опитам да бъда кратка и да наваксаме времето, да наваксам във времето. Много неща бяха казани. Благодаря на докладчика. Всъщност, е, ние сме водили един подобен, е, преди малко водихме един подобен дебат. Говорихме за е, механизма свързване, свързване на Европа и тук се занимаваме с енергийната сигурност, с енергийните доставки и нещата са свързани. Това, което каза госпожа Тикао е много важно. Енергийните доставки са много важни. Знае, че е планирано железопедната структура да се използва за транспорт на енергия. Мисля даже, че и на вятърна енергия. Аз не съм експерт, естествено, но съм чула идеи а, за транспортиране на регенеративна енергия. На, зная, че се строят нови вятърни паркове. Тази енергия, която се генерира там, трябва да се транспортира с, с, с, с наличната транс, а, инфраструктура. Тоест ще има комбинация между транспорта и енергийната инфраструктури. А, това е едното. На второ място, мисля, че е хубаво, че в становището се търсят синергии. Трябва всичко, което правим, да, във всичко, което правим, да избягваме двойната работа. Трябва да видим къде могат да се използват налични системи. Така ще подкрепим вътрешния пазар и наличните енергийни и транспортни инфраструктури. И ако направим отново препратката към бюджета, може да кажем, че е, пилотните проекти в рамките на механизма свързване на Европа могат да бъдат е, подкрепени финансово, защото те обещават истински успех. Сега конкретно това, което се предлага, не мога да разбера, не мога да подкрепя е, транспорта на нефт е, с, танк, е, с танкери да бъде нам, намален или даже забранен. Ако нямаме альтернатива и след като сме зависими от петрола, е, ясно е, че не може да забраним и да преустановим транспорта с танкери. Е, при Доминик Реке искам да ви напомня, е, че говорихме за директивата за, е, за сигурността на танкерите. Мисля, че това е важно. Естествено, разумно е да мислим и за тръбопроводите. Някои тръбопроводи текат, те не отговарят на, не отговарят на световните стандарти. Тук също трябва да инвестираме, но не може да преустановим транспорта с танкери. Сега, е, течния газ, сгъстения газ, това са альтернативни енергийни източници, които могат да бъдат внедрени, особено що се отнася до морския е, транспорт. Това е, една, е един, едно екологично гориво, което може да се използва и в други енергийни сектори като гориво. Така че аз приветствам а, тази инициатива и, и предложенията, които могат да дойдат в областта от наша страна. Благодаря. Господин Крамер. Благодаря на докладчика за неговата експозе. Естествено, че хубаво при някои от танкерите да се измести е, преноса на е, петрол, да, т.е. Е, едно преразпределяне е хубав вариант. Въпросът е кой ще го плаща. Не съм чувал все още за субсидии, за дотации в тази област. Е, държавите ще започнат да се борят помежду си, защото ще става дума за милиарди. Въпросът е, е кой е, ще финансира един такъв проект. Очевидно промишлеността сама, защото става дума за много средства. Печалбите са огромни, т.е. би трябвало да може и да се инвестира но е, доколкото е възможно, нещата трябва да се централизират. Не бива да забравяме и децентрализираното енергоснабдяване и то е важно. Естествено, че големите са навсякъде и искат да стъпят навсякъде. Веднага след е, обединението в Германия започнахме е, да мислим за възобновяемите източници и дали да мислим само за офшорни или и за други, които са на крайбрежието. Така, че още тогава е, установихме, че е, би трябвало да има е, така, и известна децентрализация, защото големите очевидно се борят да централизират, да концентрират всичко в себе си. Добре, около 100% в крайна сметка е, ще трябва да преминем към възобновяеми енергийни е, източници, така че втечненият е, природен газ е един много добър е, вариант за преходния период, когато излизаме, да кажем, от ядрената енергия и се насочваме към альтернативните източници. И още нещо във връзка с мрежата, да. Тя е междувременно вече доста гъста, така да се каже, и обхваща почти цяла Европа, но можем да продължим и да включим и железопътния транспорт. Е, Deutsche Bahn AG вече предложи е, подобни възможности за използване на ЖП трасетата за свързване е, между отделните мрежи в Европа не знае до къде сме стигнали, за сега е само проект, но при всички положения възобновяемите енергийни източници могат да бъдат много полезни и в това отношение, не само по отношение на сгради и така нататък. Тоест, когато говорим за тръбопроводи е, като възможност за връзка, нека не забравяме в крайна сметка и ЖП транспортът. Господин Зили има думата сега. До... В Европейския съюз сме действали добре, когато обединяваме определени е, дейности, но е, в източна Европа, в централна Европа все още има проблеми с е, връзките с останалите европейски страни. Даже сме по-добре свързани с трети страни, отколкото с останалите европейски страни. Затова много се радвам, че докладчикът подчертава именно съществуването на тези различия между старите и нови страни членки. Е, действително има практически нефункциониращи тръбопроводи. Доставките на петрол се извършват главно с кораби по железопътен транспорт. Това представлява заплаха и би следвало да се изградат повече е, тръбопроводи. Но това няма да реши въпроса. Що се отнася до е, природния газ, е, действително трябва да се изградат терминали, трябва да се довърши връзката между Полша и Литва. А също така и е, да се очертаят различните възможности на пазара. Защото само в такъв случай ще можем да постигнем и реално диверсифициране на доставките. Що се отнася до Австрия, там има сериозни недостатъци или пропуски. Има немалко страни членки, които не са свързани с пазарите, а по-скоро извършват сделки по свои собствени канали. Примерно Литва, и други страни от Балтика са свързани повече с Русия. Merci, Monsieur le Président. Comme euh, euh, co-rapporteur sur le collecting de facilities, c'est un sujet qui... Благодаря. Темата много ме интересува и искам да очертая накратко два проблема, които са свързани с доклада и вече извършената работа. Първо, съществува един а, парадокс. А, очевидно, че енергията е ключов елемент от а, индустрията, защото ако няма енергия, всичко ще спре. Но тази тема се дискутира по много особен, разпокъсан начин е, смята се, че тъй като в енергетиката влизат много частни средства, няма нужда този въпрос да се решава на европейско ниво. Но, както каза и председателя, ние трябва да работим за всичко, което създава европейска добавена стойност. Време е да се разработват е, енергийни и транспортните връзки разбира се, не всички аспекти на енергийните и транспортни мрежи, а само тези, които имат основни, е, основна добавена стойност и където има проблеми. Примерно взаимно свързаността между страните, между различните енергийни мрежи. Това са е, важни неща, защото пазарът, примерно, не се интересува точно от това. Финансирането на енергийните мрежи е твърде голямо за определени мрежи и твърде малко за друг тип мрежи. В механизма за свързане на Европа съществу... непрекъснато се говори, че няма пари за енергийните мрежи. Значи няма пари за а, възможности за взаимовръзка на системите, за използване на възобновяема енергия и така нататък. 250 е, милиарда са средствата, дори повече. Е, и е, понеже твърде големи средства влизат от частните инвеститори, Европа няма желание да инвестира в енергийните мрежи. Изключително важно обаче да има синергия, взаимосвързаност между енергийните и транспортни мрежи, защото ако работиме, каза се тук, че трябва да търсиме такава синергия и да се търси общо финансиране, но аз лично не мога да разбера къде е точно тази синергия не можем да отделяме средства от е, транспорта, за да ги вливаме в енергетиката и обратното. Примерно, когато започнем да развиваме бързи железници, е, там това ще има огромно въздействие върху начина на потребление на електроенергия. Тоест, за момента не виждам какво е взаимодействието, какви са синергиите. Във всички случаи ще има много големи проблеми за финансиране на енергийна инфраструктура и трябва да се търсят възможностите за потенциални синергии. Господин Кун. Е, благодаря, господин председател. Е, благодаря на докладчика, господин Макиевич. Е, това не е просто дебат за това как да подобрим инфраструктурата в Европа. Това е един дебат за стратегиите. И когато говорим за това как Европа може да се развие устойчиво и да бъде конкурентоспособна спрямо северноамериканците и южноазиаците, трябва да помислим малко по-надалече. Важно е да имаме ясни контури, ясни концепции за енергоснабдяването на Европа с нефт, с петрол, с въглища и с това, което се отнася до цялостния енергиен микс. Естествено, енергийните възобновяеми източници играят основна, ключова роля. Трябва е, там енергията, където бъде добивана, там да бъде използвана. Това е ключовото, ключовия въпрос, с който трябва да се занимаваме. Освен това, важно е и как нашите граждани посрещат тези стратегии. Искам да кажа, че трябва да преминем на по-високо равнище на едно равнище, където взимаме предвид цялата пътна инфраструктура. Това са мускулите на економиката. Енергийното снабдяване е кръвта, кръвоносните съдове, е това, което има, от което има нужда индустрията, бизнеса, потребителите. И изискванията като, към нас, като политически отговорни лица, са големи. За това трябва да мислим Последния въпрос. До каква степен е критичната инфраструктура трябва да остане публична държавна собственост? Не всичко трябва да се е, приватизира. Основните клонове, които засягат тръбопроводите и енергоснабдяването, по тези въпроси трябва да помислим как да запазим и да осигурим нашата независимост. Благодаря, е, господин Нома от комисията. Thank you very much for this, I think, very good debate. Благодаря за този, според мен, много добър дебат. Благодаря на докладчикът за много същественото становище и благодаря на изказалите се. Аз изслушах дебата, изчетох вашия доклад и виждам, че е, ние имаме пълно съгласие по ключовите моменти. Когато изготвихме предложението, именно имахме предвид да има взаимосвързаност на пазарите, да има възможност за ползване на повече възобновяема енергия. Тоест, е, това са нашите стратегически цели. Целта ни е също да се определи какво е необходимо да се промени в е, бъдеще, за да бъде Европа по-конкурентно способна. Тоест, ние мислиме в една и съща посока и много се радвам да чуя това. Искам да подчертая по-специално неща, които за мен са много важни, очертани в доклада на вашия докладчик, е именно необходимостта за синергии в отделните сектори. Насоките, които в момента обсъждаме, а, както за енергетиката, така и за транспорта, така и за информационните технологии – имат отношение към този нов механизъм за свързване на Европа. Ние искаме именно да очертаем възможности, възможностите за свързване на инфраструктурите в Европа и е, също да дадем аргументи за това, защо трябва да се търсят е, взаимосвързаност, синергии и да се използват тези възможности. Първо, става дума за сложни проекти, които обединяват различни сектори и за това много по-добре ще е да има общо финансиране. И именно механизма за свързване на Европа, когато върви по едно общо предложение, ще изчисти много повече нещата. Един допълнителен въпрос по отношение на нефта и необходимостта за свързване на инфраструктурата между Западна и Източна Европа. Действително това е много важно. Много е важно да има по-добри връзки между рафинериите, които изцяло зависят в момента от вноса на суров петрол. Ние отчитаме този момент в насоките и според нас е също изключително много важно да се работи по аспекта за сигурността на доставките. Тоест тези отделни рафинерии в страните членки да не зависят само от един източник на доставки на суров петрол. Сега въпросът е и кой ще плати за тези инфраструктури. В нашата предложение се казва, да, енерги... Е, нефтените инфраструктури е, могат да бъдат подпомогнати, примерно с ускорен е, процес за получаване на разрешителни. Е, финансирането вече е друг въпрос, защото става дума тук за частни инфраструктури, е, които не могат да получават субсидии. Те са различни от инфраструктурата за доставка на газ и електричество. Отново благодаря за дебата. Надявам се, че предложението за регламент ще бъде прието без е, големи проблеми. Благодаря. Господин докладчик, искате ли да добавите нещо? Така, кратко, хотим ще отнеш до do kilku rzeczy, да ставим tutaj wysłuchane. Да, само няколко думи. Ще се спра на изказванията на колегите. Става дума за насоки за трансевропейските енергийни мрежи и за многогодишната финансова рамка 2014-2020 година. Става дума естествено и за това как ще се прилага енергийната политика – в държавите членки. Повечето от тях имат е, собствен енергиен микс, който е исторически, традиционно обословен. И естествено, че трябва да се съобразяваме с е, традициите на отделните държави членки. Не можем да подведем всичко под общ знаменател сега, поставен бе въпроса, не можем ли да превазваме, да извършваме пренос и с помощта на ЖП транспорта. Бутан, пропан, се превозва по земя Що се отнася до терминалите за втечнен газ, там имаме преки връзки. По отношение на опазването на климата, естествено, трябва да се съобразяваме с определените пределно допустими стойности. Новите възобновяеми енергийни източници също до голяма степен зависят от е, традициите на държавите. Германия е, играе водеща роля в това отношение, защото можем да кажем, че Германия почти се отказва от ядрената енергия. Е, как точно ще се инвестира в различните енергийни сектори? Това е въпрос, който винаги трябва да разглеждаме във връзка с целите ни по отношение на опазване на околната среда. Но е, Бразилия, Китай е, би трябвало да участват също в е, създаването на новия енергиен микс за Европа и за света. Ще продължим да работим заедно с докладчиците в Сянка и аз много се надявам, че ще можем да представим разумен проект. Срокът за изменение е 11 април. На 8 май ще гласуваме в комисията по транспорт. След това в комисията по бюджет. Благодаря на докладчикът. И последна точка за днес сутринта становището на господин Количек за подкрепа от Европейския фонд за регионално развитие по цел европейско териториално сътрудничество. Половин час имате, господин докладчик, и имам четири заявки за изказване. Благодаря. Аз лично не мисля, че ще имам нужда от половин час. Dobře, já bych tedy přešel, když mám to možnost a právo, do češtiny, jestli dovolíte. Е, ще започна да говоря на чешки, ако позволите. До сега говорихме за мрежи, транспортни, електрически, голямата политика. А докладът, който, по който изготвям становище, е свързан с, с регионално сътрудничество на по, в по-тесен мащаб. Но това сътрудничество е важно и за всички тези мрежи, за които говорихме, защото се осигуряват възможности за трансгранични връзки, примерно на нисковолтови мрежи или, да речеме, велосипедни пътища, Тоест, отново неща, които ще ползват конкретно населението в трансгранични региони. Необходимо е да се развива между сътрудничеството между регионите, това сме отбелязвали нееднократно. Ние трябва да търсим конкретни резултати и да намаляваме административните разходи. И, нека да подчертая, винаги трябва да изискваме е, доклади от съвета за реалните резултати от е, подобни проекти. Не е редно да минават 7 години, да речеме, преди да се изготви някакъв вид оценка. В предложението се съдържат също е, текстове, свързани с някои важни теми, Подчертаваме важността на транспорта и туризма. В някои от е, измененията говорим за трансгранични връзки, трансграничен транспорт, за индустрии, които е, западат. Всичко това са въпроси, които сме поставяли от 8 години насам. И е, трябва да търсиме по поддръжка по тези въпроси, защото става дума за регионално развитие. Също така трябва да се търси подкрепа за развитие на инфраструктурата. В някои региони се наблюдава много много случаи на затваряне на предприятия, на изнасяне на населението в други места. Трябва да се търси повишаване на жизнените стандарти в подобни региони, за да могат те да се, измерват с по-развитите. би следвало да обмисляме също и възможностите за намиране на синергии между регионалното развитие и земеделието. и възможности за развитие на туризма. Тоест всичко това, което може да подобри живота на хората. също трябва да се сложи акцент върху засилване на сътрудничеството. В момента се извършват няколко проекта а, в Чехия на границата с Бавария. Примерно можем да се възползваме от практиките на подобни проекти. Очаквам с натърпение вашите предложения. Господин Финанс, е НП. Ситуиско и колега Татарелла, ке е, е Благодаря, господин председател. Аз е, замествам господин Татарела, който всъщност е докладчик в Сянка от моята политическа група. Благодаря на докладчика. Изключително важна е работата, която е свършил. Пет изменения, но наистина изменения от е, централно значение. Пете изменения са свързани най-вече с е, трансграничното сътрудничество. в е, енергийната политика и туризма. Съветът и парламентът е, е, изготвят периодични доклади относно е, регионалната и кохезионната политика. Така би трябвало да продължим да работим. Естествено, там има и е, редица важни моменти, свързани с трансканичното сътрудничество и с е, инфраструктурата. Смятаме, че е необходимо да подчертаем необходимостта от координация между фонда за селски райони и фонда за е, рибарство, които отпускат средства за проекти и програми в рамките на кохезионната политика и на регионалната политика. Естествено, че има пресичане на и преплитане на редица проекти, хубаво е да се объединят усилията и да се координират средствата, които се отпускат по двете линии. Допускам, че ще има доста конкретни предложения за изменения от страна на моята политическа група, но няма да става дума за някакви радикални изменения на основата, която е предложила комисията. Господин Либерацки има сега думата. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Dziękuję sprawozdawcy Jaromirowi Kochliczkowi za jego dzieło. Благодаря, господин председател. Благодаря и на докладчика. Искам да насоча вниманието ви към определени точки. Ето това предложение за регламент отговаря на нашите очаквания, защото ние искаме координация между отделните програми за регионално сътрудничество. В същото време трябва да подчертаем, че когато е, приемем този регламент, няма да имаме повече средства, а ще имаме, а ще трябва да работим с различно управление на, на наличните средства. Особено, що се отнася до точка четвърта, последиците за бюджета и е, общата сума в кохезионния фонд, която ще имаме на е, на разположение, това ще е сума, която отговаря на е, бюджета от 2013 е, година. Тоест, ние няма да получим на разположение нови средства, а ново управление, ново преразпределение на средствата. Става дума за сътрудничеството между регионите, между държавите членки там има различни области. И това ми харесва, защото в такъв случай ние ще се концентрираме върху тематичните цели, а тези тематични цели не са толкова много. Но мисля, че това е продуктивно. Държавите членки не винаги са много очаровани от тази перспектива, зная го това. А сега, точка 22. Става дума за целите тук трябва да мислим за задълженията на бенефициарите. Няма да има национални а, сметки. Комисията ще играе ключова роля. Освен това, точка 37 преди глава 1 със списъка за трансграничните региони, с списъка за програмите за сътрудничество и с областите, в които а, трябва да има намеса, интервенции. А комисията би трябвало да говори с Европейския парламент и да се споразуме по целите, а да не се свързва само с експертите, както това се случи при подготовката на проекта, защото ние не знаем как комисията е третирала определени въпроси в крайна сметка. Това е един доста голям регламент. Става дума за контрол, за разпределение на средства и за акредитацията. Що се отнася до средствата и за промяната на управлението на средствата? Държавите членки трябва да се съобразят с тези промени, но регламента Регламентът върви в правилната посока и отговаря на нашите очаквания като политическа група. Благодаря на докладчика за свършената работа. С удоволствие ще си сътрудничам с него и по-нататък. И преди да дам думата на докладчика, искам да кажа, че имаме посещение от Пойнтън, от Чехия и от а, северо-западната част на Англия. Това е най-големия регион в Европейския съюз. Винаги се радвам, когато, когато приветствам такива хора. Госпожа Фолстър е домакин на това посещение. И така, от либералите, господин Лукис. Благодаря, господин председател. Обсъждаме темата днес от малко по друг ъгъл. Говорим не за много големите мрежи и големите връзки, а за едно по-малко измерение. Смисълът и целта на териториалното сътрудничество е, е да не се разделят нещата от регионалното развитие. Но ние бихме желали да засилим транснационалното, трансграничното териториално сътрудничество. Затова ще почертая следните елементи. Би трябвало да подкрепим насоките които, и тенденциите, които вече се очертаха в рамките на Комисията за регионална политика. Първо, би трябвало така малко да изключим някои елементи от съобщението на комисията. Не бива да допускаме в този обхват възможността за прехвърляне на делегирани актове. В този смисъл аз одобрявам предложението на докладчика, което е в същия дух. Е, да, добре делегирани актове, но не в неограничен обем и обхват. Е, и освен това трябва да видим как точно е, ще се дефинира понятието управление и на практика как ще изглежда то. Ние говорим за проектиране, за планиране, съвместно с тези процеси в регионите. Би трябвало много внимателно да разгледаме въпроса за ограничаване на приоритетите – На практика, когато говорим за трансгранични приоритети, трябва да имаме предвид, че те би трябвало да бъдат включени в целите. Не можем да си позволим да дефинираме безкрайно много цели, но от е, гледна точка на предишните ни програми, да кажем за 2005-2006 година, трябва да знаем, че ще можем да обединим по този начин и част от приоритетите е, в името на постигане на цели. Тоест, ясни приоритети, ясно формулирани приоритети, за да може в крайна сметка да премине добре и фазата на планиране и да се постигне целта. Трябва да се приключи с е, разпокъсаността и трябва да е, спрем с разхищението на средства и на усилия. Знае, че не казвам нищо ново, но е, докато нещата продължават по този начин, ще трябва да продължаваме да ги повтаряме. И сега, е, трансграничният туризъм, както е, колегата Финанца спомена, ние би трябвало да включим е, съответния текст е, и приоритетите във връзка с трансграничния туризъм още в преамбюла, а не в е, е, останалата част. Господин Крамер за зелените. Благодаря и аз на докладчика за работата, която е извършил, за е, връзките, които предлага е, между транспорт и туризъм и е в трансграничната сфера. Да, ние знаем, че изграждаме Европа на бъдещето, която е, се развива в е, една гъста мрежа от връзки. Това е реалността и затова трябва да продължим. Ако погледнем картата на Европа, ще видим, че през последните 20 години едва ли нещо се е променило. Е, онези празни места и онези незапълнени петанца, е, които съществуваха преди 20 години, съществуват и днес. Е, там са границите на практика. Е, Добре, ние трябва да продължим обаче е, да създаваме повече връзки именно в рамките на трансграничното сътрудничество, за да се опознават по-добре хората. 18 бяха шепе връзките между Польша и Германия е, преди 20 е, на години. А ето, че сега те са дори по-малко, 10. А, 181 км беше е, скоростта е, на движение, когато е, ставаше дума за връзка между Котбус и Гданск. Е, е, сега, междувременно вече, е, независимо от това, че се ускоряват скоростите, пристигаш по-бавно. По същия начин стоят нещата и когато става дума за връзка между други немски градове и полски градове, да кажем, Штутгарт, Ум и след това към Бресляо или нещо друго. Защо е по-бавно? Защото се налага смяна на локомотива или по някакви други причини, или защото, да кажем, в случая с Берлин-Бреслау имаме сравнително кратко разстояние, но 30 км от него трябва да се електрифицира от германците, останалите от поляците. Аз разбирам понякога защо се забавя проекта при поляците, разбирам техните аргументи, но при всички положения връзката все още не е оптимална. И така, когато говорим за устойчиво свързване в рамките на Европа, ние трябва да имаме предвид не само магистралите, не само пътната мрежа, трябва да мислим и за всички други възможности, ЖП и така нататък, и воден транспорт. И естествено много е добре, че се споменава туризма. Бихме могли да засилим нещата, да кажем устойчив туризъм. Трябва да внимаваме естествено с туризма. Но, слава богу, в Европа вече се забелязва този, тази тенденция към устойчив, към екологосъобразен туризъм, да кажем, с колела се придвижват хората вече. Е, правят е, е, вакансии в по-отдалечени райони, в селски райони и така нататък. Това е, са различни форми на екотуризма, което е чудесно. Ние трябва да го насърчим, естествено, и по този начин се стига до ландшафти, до пейзажи и местности, които иначе по друг начин не можеш да опознаеш в района, в който аз живея, да кажем, можем чудесно да обединим усилията си. Е, тези ъгълчета на Словакия, Чехия, е, Германия е, могат да обединят усилията си в рамките на трансграничното сътрудничество, териториално сътрудничество и така. И транспорт и туризъм ръка за ръка. Благодаря. Петра. Спожа Петра от името на комисията. Благодаря. Благодаря за толкова интересният дебат. Благодаря и на докладчикът за много добрия доклад. Много се радваме, че вие изказвате подкрепа и сте съгласни с това, че трябва да се развива европейската територия като цяло и че е много важно да има сътрудничество. Ние вече казахме, че сме готови да поясним формулировките на регламента, така че да става ясно, че инфраструктурни проекти са също важни, защото, както казвате, липсата на трансгранични връзки е много е, важен проблем, който трябва да бъде разгледан от тези програми. Туризмът. Е, темата е такава, че винаги се засяга в е, дебатите, тъй като е свързана и с економиката. Най-важното е туризмът да допринася и за целите на 2020, стратегията 2020, е, приобщителен растеж е, и устойчив такъв. Напълно сме съгласни, че трябва да има оценки, че трябва да има механизъм за докладване и за това се предвижда в регла... регламента за общите е, разпоредби. Там се предвижда да има стратегически доклад и доклади и обобщаващи доклади. В е, годишните доклади за напредъка също ще има една обобщение от докладите, които споменах. Въпросът за това, че трябва да бъдат концентрирани ресурсите и не бива да се разпокъсват. Това е действително нещо, за което ние заставаме с всичките си усилия. За това и се опитваме да формулираме ограничен брой приоритети. Определено смятаме, че това е много важна част от вашето предложение. Председателят, благодаря. Имате ли нещо да кажете, господин докладчик? Съдних реакции, мои колегове, всички реагували. Благодаря. Мисля, че няма нужда да добавям нещо Особено тъй като повече от е, моите колеги реагираха положително на, моя, на моето предложение и се надявам те да работят в същата посока. Надявам се, е, че с, моята асистентка Кристина ще подготвим едно добро становище. Имаме добър срок, имаме достатъчно време и ще реагираме съответно. Да, е, казва председателят, срокът е 26 април. Дали това е добре или не? Е, това е друг въпрос. А на 30 май ще гласуваме в нашата комисия. Е, гласуването в комисията по регионално сътрудничество е в през юли. Така че първият срок това е 26 април, срок, край, срок за внасяне на изменения. И така, благодаря на колегите. С това приключваме сутрешната сесия. Сега продължаваме с заседание на координаторите при закрити врата. Ще се видим днес след обед отново, където ще започнем с механизма за свързване на Европа. Това ще е първа размяна на мнение между нас и комисията ИТРА. Ще продължим в 3 часа. Имаме, сега ще направим 5 минутна почивка, след което ще продължим с координаторите.